Започваме с становище за пределните стоености на емисиите и одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника. Докладчик е господин Иржи Поспишил. Имаме 35 изменения. Нека само да напомня на всички ви, че в 9.30 с нас ще бъде комисара Гюнтер Йотингера. Сега нека да чуем докладчика. да е... velmi stručný, jak už bylo řečeno, благодаря, госпожо председател. Ще бъда изключително кратък в своето становище по доклада. Получихме допълнителни 36 изменения от колегите в нашата комисия и на мен ми се иска да благодаря на всички за интензивните усилия и интензивната работа. Нашата цел ще бъде да се намери равновесие между намаляването на емисиите от една страна и защитата на интересите на промишлеността от друга. Необходимо е да опазим околната среда, но и същевременно да запазим конкурентоспособността на нашата промишленост. Изключително трудно е да се намери равновесие в това отношение. При изготвянето на измененията ние се допитахме до е, специалистите, както и до заинтересованите страни от държавите членки. Мисля, че сме почти готови да достигнем компромис с докладчиците в сянка. Искаме се да добавя и следното. Смятам, че много от внесените изменения са изключително полезни. Току-що говорих и с госпожа Гратини и с нея се съгласихме, че а, лесно ще се стигне до компромис. Някои от а, внесените изменения са сходни с тези, които аз бях внесъл по-рано. Някои от е, измененията обаче могат да доведат до е, прекомерна бюрократична тежест. Ето защо ще трябва да дообсъдим допълнително въпросните изменения. Изключително полезни са измененията на господин Нистел Рой е, за двигателите на кораби – Мисля, че се доближаваме до стойностите, които въжат в САЩ, което е отлично. Благодаря и на госпожа Грапини, на госпожа Штайнбрек и на госпожин Лайденхорце за многобройните изменения, които внесоха. Както казах, те са изключително добри и полезни. и ще трябва да ги премислим в светлината на становището на комисията. Това е относно становището. Ще имаме и допълнителна дискусия. Не смятам, че има някакви сериозни пречки. Благодаря, господин Проспио. Сега да чуем докладчиците в сянка. Госпожа Грапини от социалистите и демократите. Мария, de е, la început пречи. să apreciez много благодаря още от самото начало. Благодарности на докладчика. Много е задълбочен неговият анализ. И освен това смятам, че формулировката на измененията доказва, че той се е допитал до специалисти. Това е чудесно. Опитваме се да законодателстваме, всъщност това ни е работата за в интереса на нашите съграждани и потребителите и за това искам определено да подчертая факта, че всички ваши идеи са много добре прияти от нас и в нашите изменения ще ги подкрепим и дори подсилим техният ефект. Благодаря и на секретарията. Както каза е, и докладчика, ще постигнем споразумение и ще достигнем до общ подход. Това е, е целта на начинанието, но целта на начинанието е и да напреднем в посока защита на правата на потребителите и производителите. Например, имам предвид е, охрана на труда и лични предпазни средства за миньори или ползващи минна, изкупна и друг вид индустриална техника. Благодаря. E okay. Вие ли ще говорите от името на ЕКАРЕ? Thank you very much, Chair. Um, indeed... Благодаря, госпожо председател. Аз говоря от името сега на Дан, Дан Долтън. Знаете, че днес е изборен ден в Обединеното кралство, за това е, не всички сме тук на лице. Желаем успех на консерваторите. Дан най-напред би искал да се извини по този повод, тъй като не може да присъства лично на заседанието ни днес тук и ме помоли да, пред, да представя неговото становище което започва, разбира се, с благодарности към докладчика за свършената работа. Няколко изменения предлага той в област, области, които по негово усмотрение трябва да бъдат доразвити. И измененията са насочени за увеличаване на периода, на преходният период, за да може той да се доближи до реалните изисквания на пазара да се нагоди с периода, който е установен в началната версия, няма да е възможно да се е, справят производителите, особено с оглед на това, че трябва да пригодят съответните тръжни процедури за набавяне на съответната техника или за държавни останки и така, доставки и така нататък. Изменение 48 е насочено към заместването на пазара на машини от различни видове NRE, NFG, NRS и така нататък. Смяната на тези машини особено за тези, които са произведени след 2011 година. За тях става дума, тъй като тяхната замяна в определените от закона срокове ще повиши производителността и ефикасността на пазара. Благодаря. Господин Рошфар. Благодаря, госпожо председател. Господин Бостижил няма как да бъде днес тук и затова аз ще говоря от негово име. Благодаря за проекто становището. Важно е да имаме прагматична гледна точка по това техническо досие и вие сте намерили а, правилното равновесие, а именно между интересите по опазването на околната среда и запазването на конкурентоспособността на промишлеността. За нас важни а, са преходния период и замяната на а, резервните двигатели. Това е важно за малките и средни предприятия и за да може да бъде а, техниката приведена в съответствие с тази на САЩ. Отново бих искал да ви благодаря, господин докладчик, за вашата работа и очаквам с нетърпение съвместната ни работа с докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще успеем да стигнем до компромис. Благодаря ви. Благодаря, Робърт. Сега нека да чуем и колегите. Някой иска да вземе думата. Чудесно, всички сте съгласни. Ще разгледаме компромисните изменения на 22 юни. Ще гласуваме в нашата комисия на 23 юни. Сега предлагам да изчакаме идването на комисаря. Нека да напомня на всички ви, че след гостуването на господин Йотингер ще гласуваме някъде около 10.40. А в 11 часа ще имаме изслушване. Кратка пауза до идването на господин комисаря. So, guten Morgen zu Commissioner Günther Oettinger, Commissioner Добро утро на комисаря е, Йотингер, комисарят, който отговаря за цифровизацията и цифровото общество. Добре дошъл в нашата парламентарна комисия. Бихме искали днес с вас да обсъдим напредъка в работната програма на комисията, напредъка в по отношение на законодателните актове, които са в процес на подготовка и може би да обсъдим и приоритетите за периода 2015-2016 година. Преди няколко седмици вие бяхте сред нас по повод едно изслушване. Сега с нетърпение очакваме да чуем вашата презентация. Госпожо председател, дами и господа, благодаря е, много за тази възможност, която ми предоставяте да се срещна с вашата комисия, която носи огромна отговорност е, във връзка с цифровата економика. Е, благодаря за тази възможност, която имам днес и не само днес да работя с вас. Обсъждал съм въпроси с вашите докладчици, докладчици в сянка и винаги съм готов да се отзова на вашите покани. Ние държим да конкретизираме под формата на проекти, нашата цифрова стратегия. Това е в интерес на гражданите, на потребителите на онлайн услуги за развитие на съобщенията сред обществото. Правим това и за увеличаване на конкурентоспособността на нашата економика, стимулиране на създаването на нови работни места, така че да избегнем зависимостта от външни а, субекти, предоставящи услуги, така че да постигнем а, а, по-голяма самостоятелност, независимост по отношение на цифровото общество. Вчера беше прият пакет от комисията Бях модератор на дискусията, участвах в работата по този пакет, който цели развитието на цифровата економика. Но това съвсем не са първи крачки и тези, които работят в тази сфера, го знаят много добре. Успоредно с този пакет през 2015 година трябва да приемем три законодателни акта от голямо значение. Директива и основния регламент за защита на личните данни. Отбелязвам си а, много внимателно а, постигнатия напредък. А, по отношение на директивата ще направя всичко възможно, така че генералната дирекция, която отговоря за този въпрос, да изготви текста, да го предложи, така че да се постигне компромис между парламента и съвета. Да се постигне компромис и вътре в рамките на Европейския парламент, защото все още има въпроси, които се нуждаят от своето решаване, особено по приложното поле на тази директива, какво трябва да обхване то. Въпросите, свързани с сигурността, защитата на данните, играят основна роля в близките години защото гражданите трябва да имат сигурност, да знаят, че техните данни ще бъдат защитени. Ще бъдат защитени техния интерес. Ако гражданите се притесняват от економически шпионаж, в киберпространството, ако нямат доверие, не можем да гарантираме бъдещето в тази сфера. И навсякъде ще има проблеми, свързани с приемането. Така че това ще бъде основна роля в нашата дейност. Е, централите за управление на транспорта, е, мерките за сигурност, е, въздушния транспорт и много други аспекти са свързани с гарантирането на тази сигурност. Така че трябва да бъдем амбициозни веднага след като бъде приета директивата, ще преминем по-нататък е, защото всяка реформа поражда следващата. Е, Технологиите непрекъснато се развиват, както и е, криминалната дейност, економическите престъпления и те проявяват много творчество, така че след приемането на директивата, която ще бъде първата крачка напред към нова култура, След това другите въпроси, роуминга, мрежите. Тук също има е, няколко е, варианта, така че ние трябва да постигнем е, консенсус. По отношение на роуминга, е, предлагането е недостатъчно и е, ще настояваме пред съвета да предостави мандат, е, така че е, да се постигне трансгранично хармонизиране в интерес на потребителите, в интерес на създаване на вътрешен цифров пазар. Също така трябва да се постигне а, споразумение, а, както и по отношение на регламента – то не попада в обхвата на моите компетентности, но проявявам интерес и към този въпрос. В съвета ще се проведе конструктивна дискусия, така че да се финализират преговорите с парламента. Това са трите проекта, които са включени в европейската ни стратегия – в цифровата сфера. Защо се отнася за периода 2015-2016 година, има и нови елементи включени в дневния ни ред, що се отнася до вътрешния цифров пазар. Кои са тези нови елементи? Трябва да продължим работата си по модернизирането на европейския цифров пазар. Последните законодателни мерки, предишния цикъл, още по време на доминиращата роля на аналоговите технологии. Все още тази материя не е регулирана. Провеждат се доста изследвания, така че през последните месеци имах възможност да се срещна с заинтересовани групи и е, преди лятната почивка ще е, е, приключа тези разговори, така че до е, края на годината да може да се внесе предложение, свързано с е, е авторското право в цифровата сфера. Кои са деликатните моменти тук? Какъв баланс трябва да търсим? На първо място, стълбът интереса на гражданите, т.е. на всички, които а, ползват цифровите услуги. Ние живеем в а, информационно общество с а, огромни изисквания в тази сфера и а, гражданите а, искат е, цялата тази информация, този обем на информация да бъде складиран някъде, да има достъп до него, по възможност безплатно. Е, това е законното искане на гражданите. От друга страна, е, по време на тези разговори установих колко много граждани искат да се включат в този дебат, колко са големи техните изисквания и то по-специално по отношение на защита на авторското право. Предполагам, че и вие сте установили това. Много граждани е, се е, питат какви гаранции могат да се дадат за запазване на носителите на авторско право. Писатели, певци, режисьори и така нататък. Смятам, че културното наследство трябва да има бъдеще, Европа има огромно културно богатство и ние с право се гордеем с него. Разбира се, че това богатство, тези културни ценности трябва да бъдат защитени, да имат своето бъдеще и да има перспектива, бъдеще в творческите професии. И като гарантираме е, пазването на авторското право на неговите носители, това е, е стимул и гаранция за доход за тези лица. Е, можем да споменем тук и печата а, или а, на а, радиостанциите, те също имат своите права. Всъщност, още вчера имах среща с представители на мрежата на радиостанциите. Каква е нашата задача по отношение на защитата, на опазването на тези права? и по отношение на младеж... каква е нашата роля тук? Тук се поставя и въпросът с а, а, ревизиране на регламента за рефит. А, какво наблюдаваме от 2008 година насам? Кое а, е добро, кое а, представлява недостатък или се нуждае от доразвиване, има ли нови потребности? А, е, има ли нужда от нов регламент? Трябва да се задейства такъв е, процес на ревизиране на е, този текст и в началото на 2016 година ще можем да направим предложение за модернизиране в аудиовизуалната сфера. Успоредно с това стои въпроса и с законодателните актове, изпълнителните актове. трябва ли да бъдат включени тук и предоставящите различни съдържания защитата а, на младите хора да, в сила, дали са в сила само за някои телевизионни канали или трябва да въжат и за платформите, ясни ли са разпоредбите за всички тези сектори. А, конкуренцията и е, е, рекламата ограниченията за рекламна дейност в сила ли са за всички или не. Тоест, стои сериозно въпроса с приложното поле. Да се върне на авторското право, преносимостта също е много важен въпрос, свързан е с вътрешния пазар. Eine Position klar ist. Im Regelfall така нареченото блокиране на географски принцип има един единствен пазар и гражданите на Европейския съюз се намират на територията на един общ пазар, обхващащ 28 държави. Трябва да бъде единен и цифровия пазар, така че едни и същи услуги да могат да се ползват навсякъде в рамките на този вътрешен пазар. Но смятам също така, че покрай принципите има и изключения, така че трябва да се предвидят евентуални изключения, но ясно определени. По този въпрос аз нямам окончателна позиция. В сферата на киното има огромно културно разнообразие е, в сферата на кинематографията. И парламента е, има ясни ангажименти в тази сфера с наградата, е, която е създал. И аз също размишлявам върху развитието на европейското кино в различните държави членки дори в най-малките държави, балтийските държави. Ясно е, че европейското кино е изправено пред огромната конкуренция на Холивуд и а, не му достигат сили а, да удържа тази конкуренция. Държавите членки а, разходват много е, средства е, за това, включително и Европейския съюз. И австрийското кино, например, получава субсидии от е, държавата и след това се разпространява в държавите, които ползват, говорят немски язик. Не се разпространява в Естония, например. А би трябвало представителите на националната филмова индустрия да могат да бъдат разпространени в различните държави членки продуцентите наистина са силно разтревожени от този факт. Защото в течение на години се изгражда европейското кино и не трябва да го оставим беззащитно пред тази американска конкуренция. Същото въжи и за спорта – ще се срещна и с представители на различните спортни асоциации в Европа, не само футбол, баскетбол, волейбол. И съвсем сериозно подхождам и към тази сфера. Трябва да се развива европейския пазар – и в това отношение. Смятам, че трябва да се спазва принципа на отворения пазар, но в някои конкретни случаи трябва да се отчете и териториалния принцип. Трябва да се прилага и такъв принцип. Дами и господа, цифровия пазар изисква, налага създаването на е, съответната инфраструктура. Защо пазара за напитки, автомобили и други стоки действа успешно? Е, просто защото е, транспорта на стоки действа много добре. Разбира се, има нови проекти, но ние сме осъществили единния пазар от изток запад и от север до юг, защото можем да транспортираме стоки от да речем хляб от Милано или от Триест и сирена от Холандия всички тези стоки пътуват из цяла Европа. Цифровия пазар, единият цифров пазар може да стане реалност само ако имаме съответната инфраструктура за пренос на данни. И всичко това трябва да е свързано с ново качество, което разбира се изисква милиарди инвестиции в различните аспекти на изграждане на този пазар. Но европейските инфраструктури трябва да обхванат, да покрият територията на целия Европейски съюз, а частният сектор няма да успее да достигне до най-малките села. Така че е, трябва да имаме добро законодателство и а, е, добро финансиране. национален план имаме а, финансиране на а, пътната мрежа, а тук общо взето в цифровата сфера се наблюдава известен хаос по отношение на компетентността, правомощията. По отношение на а, спътниците, а, кой а, носи отговорност? по високо лентови интернет. Кой носи отговорност? Трябва, освен това, да внимаваме някои региони да не останат извън тази мрежа, а с плана Юнкер можем да действаме по отношение на инфраструктурата и нейното финансиране. Трябва да засилим общественото финансиране. Да, разбира се, че не е толкова видима цифровата инфраструктура, колкото другите, но това ще бъде от огромно значение за качеството на живота на нашите граждани в бъдеще. През е, февруари се събрахме, е, обсъдихме въпросите свързани с е, компетентността с инвеститорите. Намаляване на рисковете и други аспекти бяха обсъдени вие също ще участвате в прилагането на програмата на господин Енкер. Някои държави членки ще съфинансират, други не, е, някои региони също. Коя помощ ще бъде допустима, коя не. Така или иначе въпросът опира до компетентността така че частните инвеститори да са в течение това, което ще бъде решено в Брюксел, в Париж, Берлин или Стокхолм, кое е, ще бъде решавано на регионално ниво, кое на общинско. Когато се финансираме, е, трябва да се спазва е, неутралитета, включително и по бързоскоростни интернет. Ако някой иска да премине от 3 мегабайта към 20, трябва да се реши от какъв размер нататък ще се осигури финансирането. Така че в близките седмици ние трябва да решим всички тези детайлни аспекти. Още по-важно е, е това за единния пазар, още по-важно от е, роуминга. След като е, бъдат определени критериите за финансиране, те по-нататък няма да се коригират. Да, скоростта или някои други показатели могат да бъдат променени, но всичко, което е свързано с финансирането, няма да може да бъде променено преди да задействаме плана Юнкер, преди да определим критериите за финансиране, трябва добре да обмислим всичко. И това обмислене, този анализ тече в момента. Трябва ли да се приемат разпоредби, свързани с платформите, отношение на някои субекти, далеко съобщенията, операторите, доставчиците на услуги. Има ясни изисквания, свързани с трудовото право, качеството, стандартите, защитата на младите хора – Така че аз с нетърпение ще очаквам вашите съвети. Разбира се, ще има и възражения. Und gilt für Regulierungsbedarf ansonsten Има и изисквания за регулиране на целия този сектор. Благодаря много. Благодаря много, господин Артингер. Благодаря за вашите ангажименти вие наистина ни представихте изключително добре информацията и сега очакваме да видим и конкретните предложения от комисията. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, господин Шваб от НП. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви много до много за позицията, която очертахте на Европейската комисия. Радвам се, че проектите за законодателни актове не са изцяло забравени. Директивата за сигурност на мрежите по начина по който беше предложена от комисията предизвика много проблеми и напрежение сред държавите членки. Проблемите се обсъждат на тристранните срещи. Възникна и проблема с платформите, както и с класическата критична инфраструктура енергетика, въздухоплаване и така нататък. Те са релевантни само когато говорим за информационни технологии. Критичната инфраструктура днес изцяло зависи от информатиката и преноса на данни. Затова тази сфера трябва да бъде регулирана – винаги казваме, че се нуждаем от по-добро законотворчество и по-добра регулация. Аз смятам, че за операторите няма смисъл да се изготвя директива, която веднага след това да бъде заменена от друга. Смятам, че съвета трябва да изчака, за да може да излезе с единно мнение, за да може ние от страна на парламента да го подкрепим. Наистина очаквам да видя какво ще бъде бъдещето на този проект. Благодаря. Thank you very much, Andreas. And now... Много ти благодаря, Андреас, от името на социалистите и демократите. Uh, комисар... Много благодаря, госпожо председател, господин Йотингер. Благодарности за обясненията, които бяха наистина е, много осветляващи. Освен това, ни разкриха и някои новости. Може би обаче малко съм се разсеяла и не съм разбрала някои от вашите препратки, защото се чудя защо е, ги правите пред нас, е, които сме комисия Инко, а не култ за култура. По въпроса сега за геоблокирането. Искам да ви попитам каква е комисията, каква е позицията на Европейската комисия в областта на аудиовизуалния сектор. Надявам се, че този принцип няма, не възнамерявате да го приложите е, и към електронната търговия. Тук трябва по-скоро да действаме радикално и да сложим край веднъж завинаги на това блокиране по географски принцип. Кога имате намерение да изготвите конкретни предложения и да не ги представите? Благодаря. От името на Алде Дита Харанзова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че сподели с нас идеите си във връзка с единия цифров пазар. Единият цифров пазар е приоритет за Европейската комисия, но и не само. Той е приоритет и за Европейския парламент. Когато говорим за прилагането на единия цифров пазар, мисля, че е крайно време да преминем от думи към действия. Със сигурност добро начало е стратегията в областта на цифровия пазар, но ние се нуждаем от повече действия. Удовлетворена съм от съдържанието на единия цифров пазар, но вече в този документ пред мен виждам и някои компромиси, а на мен ми се струва, че можем да бъдем по-амбициозни по отношение на изпълнението. Така, например, няма изрично поменат регулатор в областта на далекосъобщенията. Не се въвежда и конкретна цел. Нищо не се казва за целите в областта на широколентовия интернет. Роуминга и мрежовата неутралност, за които вие говорихте, в този документ се ограничават само до пакета за далекосъобщенията. А ние много добре знаем, че този пакет за далекосъобщенията беше изпразнен от тази тема. Смятам, че нашата цел е да имаме равно третиране на предприятията. Искаме следващия Google да излезе от Европа, но искаме да укрепим също така и доверието на потребителите. Затова ми се иска да ви помоля да ни кажете какво точно възнамерявате да направите през следващите седмици и месеци. Какви конкретни инициативи и действия ще представите на колегиума по отношение на цифровия пазар? Благодаря. Благодаря, Дита. Сега Робер Рошфор. Господин комисар, нека да ви поздравя за вашето изложение преди малко, но да ви поздравя и за успешната пресконференция вчера. Тази сутрин цялата преса в Европа говори само за това. И е, наистина е добре да се говори за Европа с, с конкретни предложения, като иллюстрация Ле Фигаро, най-големия ежедневник във Франция, подчертава и една класическа тема, която не засегнахте днес, но тя не е във вашите правомощия. Брюксел, т.е. Европейската комисия, а у вас не е така. Не е синоним. А, но казах не е за нас, но печата а, така смята, че Брюксел е символ на Европейската комисия. Тоест, по-стрикно ще бъде регулирана тази сфера. А, вие не сте, не отговаряте за конкуренцията. Под заглавието на тази статия беше Европейската комисия а, иска да благоприятства създаването на европейски групи. Тоест, за да бъде силна Европа, трябва да има такива групи, сформиране на такива групи. И каква е вашата стратегия? Това е моят въпрос. Това сливане между Алкател, Nokia и Люцент. Да, има фирми в силно затруднена ситуация и по отношение на роуминга също така. Да, прави сте, като каза, че съвета блокира тази тема, но това е така, защото има исторически оператори в отделните държави, които защитават своите интереси а, по места. Това означавате ли, че има а, възможност а, да се предприеме нещо като бартер, извинете за този израз, а, защото трябва да има европейски гиганти, така да се каже. А, не тук въпросът да се борим само срещу някои американски монополи трябва да се действи на територията на Европа. Не е политически коректно това, което ще кажа. Знае много добре, че САЩ защитават с доста крайни мерки своите големи оператори. А вие как смятате да защитавате европейските е, фирми? някои е, малки е, предприятия също имат затруднения по отношение на големите, какво възнамерявате да предприемете. Благодаря, Робер, но нека все пак да, да дадем възможност на комисаря да отговори, така че малко по-кратки да бъдат вашите въпроси. Президенте, grazie сеньор commissario, brevemente. Io intanto Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. За мен беше удоволствие да ви чуя да говорите за мрежовата сигурност. Темата е изключително важна. Андреас и аз сме докладчици в Сянка и имахме много трудности с съвета. Надявам се, че а, тази решителност, с която говорихте по време на вашето изказване, ще накара и държавите членки да се размърдат. А по отношение на директивата, винаги правим две крачки напред, една назад и една страни. Тоест, наистина трябва а, да се организираме по пътя си напред, а това ще е трудно. Със сигурност ще успеем да стигнем до компромис по решение, което да бъде изключително важно за бъдещето на Европа. В съобщението, което публикува вчера, Европейската комисия заяви, че разполага с стратегия за цифровизацията, която се прилага за всички сектори. Да не забравяме, че цифровата ера е наследница на традиционната ера. Мисля, че 41% от предприятията не разполагат с никаква цифрова техника. Затова се нуждаем от стратегия, която да допринесе за разгръщането на цифровата технология. Това ще допринесе за увеличаването на конкурентоспособността на въпросните предприятия в този глобализиран свят. Не получихме отговор на този си въпрос миналата седмица, когато на гости тук ни беше друг комисар. Надяваме се, че вие ще ни отговорите. Майне, Damen там, ähm, Уважаеми госпожи и господа, по повод сега на директивата НИС и стратегията, която е свързана с нея, въпросът на господин Андрея Шваб. Да, има смисъл наистина да подчертаем факта, че това законодателно предложение, по което започваме работа сега, е наистина свързано с това как да регламентираме интернет платформите законодателното предложение е свържено и с други мерки, целящи да гарантират сигурността на данните. Наистина има определени предимства факта, че всичко се оказва свързано помежду си. Така можем да обхванем повече в обсега на нашите директиви, но ако отложим нейното транспониране, няма да излезе, че търсим по-добро разрешение, а ще излезе, че приемаме провала си. Погледнете в европейските библиотеки, читални и така нататък, какво пише за директивата НИС. Трябва да прочетем, може би, първите отзвуци и така ще ги имаме предвид, е, вместо да започнем направо да пренаписваме директивата. Смятам, че в Европа вече се заражда европейски стандарт, европейска култура, ако мога така да я нарека, за интернет стандарти, за интернет поведение, за това за какво служат платформите, как се използват. И това успокоява и инвестиционния пазар. Затова аз смятам, че си заслужава да стигнем до споразумение. Аз самият бих помолил моите собствени служби да засилят темпа на работа по тази директива. В началото на юни месец очаква пред президента Юнкер да докладва пред Европейския съвет. Надяваме се, че това ще бъде основното ястие, така да се каже, на неговата презентация и да се надяваме, че ще успее да убеди държавните и правителствени глави в необходимостта, колкото може по-бързо всички тези три пакета свързани с мрежовата сигурност и опазването на лични данни, да получат зелена светлина от съвета и от парламента. Надяваме се, че посещението на председателя Юнкер ще бъде правилна стъпка в правилната посока. Разбира се, че всички сме за развитие в европейска посока, но когато слезе малко по-надолу по стълбицата и говорим с посланници или с редови служители, виждаме как те си слагат отново националните шапки, така да се каже, и не са вече само европейци, а са по-скоро национални представители. Госпожо Гербхард, аз мятам, че няма нужда от изключения в областта на геоблокирането. Покупко-продажба онлайн това е част от един и същи процес в крайна сметка, който в крайна сметка, освен това, е и доста ограничен за момента. Раз... ДДС също е част от пречките, които сме си поставили за цел да преодолеем, за да могат гражданите навсякъде, например някой от Страсбург, да си купи нещо от Карлсруе по абсолютно по същия начин, както би си купил от местна елзавска фирма или от някоя, чието седалище е в Париж, а не в съседна Германия. Затова смятам, че няма защо да прилагаме изключения в случая на свободното предвиждане на хора, капитали, услуги и прочее. Аз имам предвид по-скоро културни изключения, затова споменах въпросните изключения веднага след обнародването и по... на тази стратегия. Просто защото исках да бъда изключително искрен и да ви разкажа всичко, за което знам. По повод на инфраструктурите и тяхното развитие след 2020 година. Например, строителството, изграждането на цифров капацитет и установяването на цели, в, измервани в мегабит за секунда, имаме два срока 2018 и 2020. В инвестиционните планове залагаме вече цели за 2050 година, защото смятаме, че инвестициите няма защо да бъдат ограничавани само в 3 или 4-5 е, е, годишни срокове. По-скоро трябва да работим с 15 или даже 20 години срок. Нека да видим шосейната мрежа. Шосейната мрежа, например, е ясен пример за това как се повишава все е повече по сухопътни артерии придвижването на стоки. Същото се отнася и за въздушните пътища. Прогнозите, например, целят именно това да предвидят колко въздушни коридора са необходими за 2020-2030 година с оглед на заложените заявки за полети. За цифровите структури обаче нямаме подобни ясни осезаеми данни, с които да боравим. Затова обсъждаме 50 или 100 мегабайта като възможна като възможна референтна стойност. Аз обаче се питам защо не 500 или 1000 мегабайта, например. Необходимостта да се пренасят все повече и повече данни от едно място на друго ще увеличи този обмен, електронен обмен за нуждите на медицината, връзките между фирмите или пък просто с свързана с промяна в поколенческия начин на мислене. И това ще се увеличава не линейно, а в геометрична прогресия. Връзките с потребителите всъщност са източник на информация за това какво количество обмен на данни можем да очакваме. Целите, които сме си очертали за момента, според мен не са достатъчно амбициозни. Трябва да гледаме напред след 2020-2030, даже и по-далече, и да изграждаме повече капацитет. Това е ключа за успеха на Европейският инвестиционен план, между другото. Подкрепям казаното от много от вас. В случая с тези платформи от ново поколение, Европа също трябва да се завоюва още от самото начало достойно място. Това пак е свързано с развойна дейност и пак е свързано с хоризонти по-далечни от 2020 година, когато евентуално можем да работим с повече средства, с повече публично-частни партньорства. Ние не трябва да имитираме Google, ние трябва да контролираме Google, особено в случаите, в които нарушава европейското законодателство. Освен това, трябва да сме амбициозни, стрикни и взискателни към новите платформи, освен тези, които привнасяме отвън и към тези, които изграждаме тук на европейска местна почва. Цифровият бранш – Наистина е изключително интересно това, което повдигна колегата като въпрос. Опростенчески казано, колкото сме по-близко до потребителя, толкова по-уязвими се оказваме. Например, интелигентни телефони, интелигентни мобилни връзки и така нататък. Колкото повече се доближаваме до инфраструктурата, толкова сме по-силни Стокхолм, Nokia са добри примери в този смисъл. Така че Луцент, Алкател и Nokia, този нов гигант е по-скоро добра новина, която трябва да приветстваме имаме, разбира се, продължаваме да имаме на пазара Intel, Cisco и други важни американски оператори, но и такива, които възникват от така наречените изгряващи економики. Китай имам предвид. Техните оферти са изключително ефтини, особено в областта на цифровата, цифровите услуги и за това много европейски телекомуникационни фирми внасят този вид технология от Китай и от Азия изобщо. Имаме обаче още една възможност тук. Особено в областта на програмите за фирми. Тук хегемонията е наша. И смятам, че в именно цифровия бранш трябва да подчертаем и да се захванем здраво на работа за подкрепа на малките и средни предприятия, за възникващите фирми, за бизнес и инкубаторите. Така с една силна, стабилна европейска телекомуникационна мрежа British Telecom, Vodafone, Deutsche Telekom и други примери от различните национални държави членки са пример за това. Това са национални оператори, но има и регионални, има дори общински такива, които също могат да се впишат в общия пейзаж. По въпроса сега за роуминга, повдигнаха го няколко кратно тук взелите думата. Много държави членки са против регламентирането на роуминга, тъй като някои министри го интерпретират в смисъл такъв, че за голяма част от техните граждани това означава въвеждане на общи такси, да, но за някои граждани скъпи такси мобилните телефони вече са неразделна част от нашето ежедневие. Ползват ги е, гражданите навсякъде, в е, всякакви обстоятелства. Ние тук в Брюксел също ги използваме, за да се обаждаме в е, държавите си, държавите, от където идваме. Но за обикновения гражданин разходът в крайна сметка е по-висок а министърът държи сметка за недоволството именно на тези граждани, които трябва да плащат по-скъпи е, сметки за мобилен телефон. Така че не можем да не обърнем внимание на тази грижа. Не можем и да се променим от днес за утре, просто защото е очевидно, че някои от правителствата на държавите членки и вие също знаете за кого става дума, няма да ни подкрепят. Друг въпрос, който бе повдигнат, бе за непрекъснатото обучение. За съжаление, нямаме кой знае колко правомощия в тази област. Аз бих искал да включа този елемент за младежите, за безработните младежи или за тези граждани, които нямат възможност за обучение. Аз имам предвид възможността да кофинансиране чрез плана Юнкер на тези наши съграждани, които нямат възможност да си само финансират обучение, то да им помогнем да придобият елементарни компютърни умения. 150 хиляди, 300 е, хиляди, това могат да бъдат цифрите на ам, обучаеми на година. Затова бих искал да се обърна към министрите по наука и просвета, за да ни помогна да изработим тези цели. Ние не предлагаме тези курсове на конкретни групи на компютърни техници, на инженери, на медици, а просто си пред... поставяме за цел да предоставим допълнително обучение по компютърна или интернет грамотност на всички, които имат нужда от нея в областта на прилагането на ежедневните си професионални задължения, курсовете по информатика са скъпи. Аз съм, например, правист и курсовете по право имат нужда от трибуна и от оратор, но обученията по компютърна грамотност са по-скъпи, защото трябва да имаш компютри, зали, лаборатории и така нататък. И за това всъщност искаме да подпомогнем финансово този вид обучение не може да разрешим всичките си проблеми само като внасяме млади талантливи компютърни инженери от Индия. Трябва тук нашите собствени обещаващи младежи да ги обучим. Младите поколения особено се раждат научени да работят с компютри. Но, освен това, е, тези начални компютърни знания в редки случаи се превръщат в професионално решение за по-нататъчната кариера на тези младежи. Затова трябва да се обърнем и към родителите, за да могат още от ранно детство да формират интерес към професионално развитие и кариера в областта на информатиката, на компютърните технологии. Те са необходими за всяка една професия на днешно време, но са необходими и като отделна професия. Някой може, например, да се специализира в индустриално оборудване и той, както и собственика на фирма имат нужда от непрекъснато професионално обучение в продължение на целия им живот по съществото на работата, която извършват, а и за усъвременяване на компютърните и интернет умения. За това става дума за такъв вид мрежа на центрове, които предоставят този вид обучение, но то е субсидиарна отговорност на държавите членки за момента. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Болсън, моля придържите се всички към изказвания от една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, благодаря ви за това, че сте сред нас днес. Как да се уверим, че цифровия пазар ще действа на практика? За да го направим и за да успеем, трябва да чуем исканията на потребителите. Да не забравяме, че цените във връзка с доставката са непрозрачни. Много често потребителите нямат голям избор и той е ограничен от географското разстояние. Много често самите оператори трябва да действат сред набор от сложни европейски правила, а пък търговците на дребно също се затрудняват в случаите, в които трябва да търгуват с държави като Швейцария. Въпросът ми е какви мерки възнамерявате да предприемете и кога потребителите ще могат да се възползват от техния резултат. Има ли някакъв план да се въведат някакви данни за операторите, които действат в интернет съгласно правилата за защита на мрежовата сигурност. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Хоненштайн. Да, благодаря и моят въпрос е свързан с, с преждеговорившия за тежненията, които изпитваме по повод на и търговията. Имаме най-малко 16 различни режима на ДДС, за това, че принадлежат те на държави членки, където ДДС се прилага в различни ставки спрямо различни продукти и така нататък. Когато почетох стратегията за единният цифров пазар, стигнах до извода, че може да се изготвя обща декларация за всички техни центрове на производство и търговия в държавата по происход. Европейската комисия има ли намерение да предложи промяна в, за директивата по ДДС? Това ми е въпроса. И освен това, е, смятам, че трябва да намалим данъчните е, ставки, с които облагаме електронната търговия е, в областта, особено на информацията и средствата за масово осведомяване, вестници. Благодаря. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, trebuie să spun că sunteți în top. Госпожа Грапини. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, трябва да ви кажа, че вие се ползвате от пълното ни доверие. Като комисар, вие сте изключително а, добър комуникатор и а, за мен беше удоволствие да ви чуя днес. Единният цифров пазар, несъмнено, е изключително важен харесва ни пътя, по който сме тръгнали, но възникват и други свързани проблеми, като например авторското право. Много творци не получават възнаграждение, когато творбите им се разпространяват по интернет. На следващо място, какво ще кажете за защитата на личния живот на потребителите на интернет? Трябва да се направи нещо в това отношение. И накрая, кои бяха министрите, които бяха против единните тарифи за роуминга? Моля да ни ги назовете. Благодаря, Мария Ева Пълнова. Uh, Много благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, господин комисар. Съвсем накратко. Когато вчера ми слушах представенето на стратегията, често споменаваше промишлеността и желанието ни да я превърнем в цифрова, в по-голямата и част. Аз смятам, че тя наистина трябва да бъде в предните редици на компютърната революция, която е и индустрията, всъщност и економиката на бъдещето. Как смятате вие, че бихме могли плавно и най-важното бързо да преминем към една такава интелигентна економика, основана на предоставянето на електронни услуги? И освен това, как смятате да постигнете равновесие между вниманието, което дължим и на големия бизнес, бизнес и на малките и средни предприятия. Благодаря. Иван Стефанек. Благодаря. Ева, сега Иван Стефанек. Председателца, пан комисар, оценюем, че кладите... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, за мен беше удоволствие да чуя, че поставяте акцента върху инфраструктурата, особено за зоните, в които все още нямаме пълно покритие. Трябва да се завърши изграждането на дигиталната, на цифровата инфраструктура. Бих искал да попитам, как гледате вие на въпроса? Подкрепяте ли по-скоро регулация на европейско равнище или по-скоро бихте защитил а, задаването на цели, които да бъдат уредени посредством национална регулация? Благодаря.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 Така, питам сега. Наистина, изграждането на единия цифров пазар се води от, две, от два принципа. На първо място е европейското измерение, инвестициите, европейската индустрия на оборудване, машини и така нататък. И другият стожер, другото измерение е националното такова. Така че е, тук се вписват ДДС, е, подкрепата на собствените им инфраструктури, загрижеността за защитата на собствените им потребители и така нататък. Така че имаме примери за държави членки, които дават приоритет на националното пред е, европейското. Затова изработваме и съответно препоръки за това как държавите трябва да се държат е, една по една за, в тази област. Но това не може да се наложи отгоре, това е ясно. Вие сътрудничите, ли с председателя Юнкер в областта на европейския семестър? Дали наистина ще успеем да накараме държавите е, е, членки да станат по-европейски, особено когато става дума за единия цифров пазар? Не само директиви, и рамки и стратегически такива са ни нужни. Друг вид уреди и инструменти помагат за тази цел. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за вашето изложение. Не разбирам какво имахте предвид с изключенията. Блокирането на географски принцип трябва да предпази някои от районите, но всички тези възможности не са достъпни на територията на всички държави. И а, по отношение на киното, например, да, има мерки, но в крайна сметка те на практика не се а, прилагат, не постигат а, резултат. А, как стои въпроса с културната идентичност? А, по отношение на авторското право, а, това а, важна а, тема ли е? или има и други е, мерки е, да се е, стимулира по друг път. Благодаря, Джулио. Лиза Благодаря ви, господин комисар, за вдъхновяващата реч, която произнесохте. В САЩ има хиляди новосъздадени европейски предприятия. Има и хиляди новосъздадени френски предприятия в Силиконовата долина. Европейските граждани, които правят бизнес там, обаче не се завръщат в Европа, за разлика от японците, които развиват бизнес другаде. Нашите граждани отиват в САЩ и аз се питам, как бихме могли да ги върнем обратно в Европа? На следващо място. Талантите е, в цифровия свят отнемат айфоните и айпадите от е, децата си. И техните е, деца ще трябва да пораснат, за да решат дали да прочитат Гьоте. Смятам, че ако децата използват iPad, когато са още малки, ще могат да бъдат по-добри философи още от малки. Следващия урад. Äh, Благодаря. Е, казахте, че ще има изключения, така че да се спази и принципа на териториалност по отношение на спорта, киното. Какво ще, ви ще бъдат последиците от това блокиране? Каква е и а, альтернативата на тази мярка? А, финансирането на киноиндустрията, например, изключителните права при предварителна продажба – как ще се управлява това с е, съпътствано с съответното финансиране? Няма е, много яснота в документа. Бихте ли обяснили повече, по-добре е, вашите, какво имате предвид? Благодаря. Да, ще трябва да говоря за, по тези въпроси, но всъщност тук това не е основната тема, с която се занимава вашата комисия. Да, няма панацея. Аз също се колебая между различни а, а, възможности. А, беше предприето проучване на пазара, което ще приключи до есента. И така, че ще мога тогава по-задълбочено да обсъдя всички тези въпроси, свързани с авторското право. Работим в, на двустранна основа, подготвяме проекти в началото на септември е, ще е, работим по е, проекта на законодателен акт, който да представим до края на годината. Всъщност това, което искаме да препятстваме, не е основателното блокиране на географски принцип. Необосновано от правна гледна точка – и от техническа и политическа гледна точка също така. War ich ein kritischer Gesprächspartner. Der gelte ich als der, der plötzlich im И е, тук е, на едно от заседанията е, бяха доста раздвоен по отношение на блокирането и прилагането на принципа на териториалност. По отношение на киноиндустрията, именно тя трябва да докаже, че не, няма как да оцелее, ако работи само на един пазар. Националният пазар не е достатъчен. И това беше установено при различни проучвания на пазара. Така че нека да се обмисли и а, този а, аспект. В Германия с лични политически фигури сме обсъждали тези аспекти, беше изложена и тяхната тревога. Нашите събеседници е, подчертават, е, че е, трябва да има известни граници по отношение на пускането на пазара на продуктите, така да се каже, сферата на спорта. Това, което аз искам е да намеря компромисни решения, така че да отчета различните е, гледни точки. Спорта за мен е важен. Вие също ще се срещнете с представители на спортните среди и ще може и вие да им зададете въпроси. Не бих искал тук в Брюксел да се взимат решения, които не могат да бъдат прилагани на място – не трябва да изхвърляме и бебето с мръсната вода. Трябва да се намерят решения, които да имат бъдеще и те да се прилагат поетапно. Трябва да продължат а, разговорите в различните а, сфери на дейност. А, стана дума и за електронната търговия. Не са е, необходими е, тук е, граници и териториалния принцип тук според мен не трябва да бъде прилаган. проблеми. Ein überschaubares und ein komplexes. Thema E-Books. По въпроса сега за електронните книги. Няма смисъл наистина една и съща информация, едно и също съдържание да бъде регулирано по различен начин в различните държави членки. В една държава членка, например, се прилага по ниска ставка ДДС за електронните книги и други луксозни изделия. Важна е тук юриспруденцията. Не може една книга да се облага с 6%, 7% ставка ДДС Е електронна книга в традиционен вариант, както бяхме разпоредили преди, да и се прилага една ставка, а сега, след новото законодателство, всъщност да премахнем изобщо ставката. Това не е, е обяснимо, защото се оказва, че младите поколения плащат по-скъп достъпа си до култура от предходните поколения. държавите членки и техните приходни агенции са заинтересувани в крайна сметка само от ставки и от повишаване на данъците. Но това е късогледа политика понякога. От гледна точка, например, на министрите на култура или просвета. Съдържанието в крайна сметка е едно и също. Няма значение дали се комерциализира в, на хартиен носител или на електронен носител. Не може да прилагаме различни ставки в различните случаи. Едно и едно винаги прави две. Затова искаме да обсъдим това на заседание на съвета. Госпожо Тунен Хонштайн, вие попитахте за данъците, данъците с които облагаме потреблението. Има различни видове, 60 са по-точно видовете данъци. Единият пазар обаче цели точно обратното да не се плащат двойни данъци за презграничните сделки. Данъците трябва да бъдат събирани там, където се консумира предоставената услуга. Това е една от идеите заложени в пакета. По този въпрос работи и комисар Московици. За въпросът как да защитим авторите на художествено съдържание режисьори, актьори, продуценти. На този въпрос наистина не мога да дам сега веднага отговор. Разбира се, че съм в контакта с останалите комисари от колегиума. Ако нямате нищо против, ще отговоря на този въпрос през септември месец, преди да излезем с законодателно предложение в този смисъл. Има, разбира се, юридически правни основи за това. Авторите на художествени произведения да могат всъщност да получават възнаграждение и с оглед на дистрибуцията на въпросният културен артефакт. Преминавам по-нататъка. Интелигентната индустрия. Индустрията и цялата економика на днешно време е много по-базирана на информационни и компютърни технологии, отколкото в миналото. Химическата, автомобилостроителната, занаячийската дори индустрия вече са немислими без технологиите на компютърните и информационни технологии. Аз си мисля за нещо като обща платформа, която да поставя връзка Business Europe, т.е. работодателите и синдикатите, т.е. представителите на трудещите се. Затова смятам, че трябва да имаме платформа, на която да седнат на масата на взаимодействието, така да се каже, работодатели, работници и техните представители. Няма защо да копираме и да имитираме, бихме могли да създадем собствени такива или допълващи вече съществуващите. Едно проучване на Роленбергер показва какви са промените, които настъпват в даден бранш, след като той бъде дигитализиран. Дават конкретни практики и от автомобилостроенето. Като, например, автопилота и други нововведения. Рено, Пежо, Шкода, Фиат, БМВ, БМВ, Волво и много други марки са всъщност до голяма степен цифровизирани в производителния си процес. На Панаира в Франкфурт много често се повдига въпроса за цифровизацията. И идеята за такава обща платформа може би не е глупава, тъй като, защото, тъй като цифровата революция настъпва с бързи темпове и трябва да сме подготвени за нея. Друг въпрос – нормите и стандартите, които трябва да прилагаме, за да подобрим изграждането на инфраструктурен капацитет. Планът Юнкер съдържа конкретни критерии за това, кой може да получи помощ и финансиране. Например, ако някъде се ползват е, различни влакна от е, оптическите такива, то там трябва да предвидим ограничения, за да може благодарение на тях да се сложи край на тази практика. Може би трябва да прекъснем подпомагането на такива, които не изпълняват препоръките и насоките. Това трябва, разбира се, да бъде ясно уточнено и съобразено с спецификата на съответния регион. Не, е, не са едни и същи потребностите, например, на живеещите в Лондон и на тези, които живеят в някое малско, малко алпийско сълце изискванията, стандартите и съответните им изключения трябва да са съобразени с различията на географската територия на Европа, села, градове и прочие. И накрая в заключение подпомагането на бизнес-инкубаторите, на малките нововъзникващи фирми, така наречената Силиконова долина в Европа. Има вече такива фирми в Европа, например БМВ, един пример, чието млади ръководители често са канени в Силиконовата долина на обмен. Там всъщност се раждат новите идеи. Берлин, Стокхолм са също други примери на констелации от този нов революционен тип – и тези фирми, тези центрове на научното развитие трябва да бъдат обединени в обща мрежа. Това е крайната ни идея. Цифровият сектор е млад такъв останалите браншове могат да имат ноу-хау от 50-60 години, но в цифровият бранш този ноу-хау сега се ражда и след 20-30 години ще има вече необходимите натрупвания, които да ни позволят да създадем европейски Амазон, европейски Google. За сега пазарът е нестабилен, в смисъл такъв развиващ се, прохождащ. И за това и именно има нужда от нашето рамо. Благодаря и това са последните ми думи. As you see, there's been a really lively debate, and I, and I want to really thank you for taking the time to Наистина бих искал да ви благодаря за това, че отделихте необходимото време, за да отговорите на многобройните въпроси на колегите. Виждате какъв интерес проявява нашата комисия към единния цифров пазар. Наистина се надяваме, че ще защитите равнопоставеността и цифровата економика в съвета. Благодаря ви. Колеги, след минута преминаваме към режим на гласуване. Does everybody have the cards? Thank you. And the voting list? Всички ли разполагат с картите си за гласуване и с списъка на гласуване? Можем ли да започваме? Окей, Робер? Окей. Андреас is not ready. Okay, Andreas is ready? Andreas, готов ли си? Сабин? Сабин. Fine. Do, then we start. Добре. В такъв случай започваме. Гласуваме становището за външното отражение на политиката на Европейския съюз в областта на търговията и инвестициите върху публично-частните инициативи в държавите извън Европейския съюз. Докладчик е Дита Харанзова. Имате ли нещо да кажете преди да гласуваме? Не. Добре, чудесно. В такъв случай Преминаваме към гласуването. Параграф първо, първи, изменение първо. Yes? No? Abstention? Okay, rejected. Amendment 2? Изменение второ. Да. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1, изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 1 нов, изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1 нов, 11 изменение за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Изменение параграф 1а, нов, изменение първо каза председателката. We close the vote. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12 за. Против. Зажали се. Приема се. Изменение 13 за. Против. Зажали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 2 за. Против. Зажали се. Приема се.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 за. Против. Въздържали се. Приема се. Now we go to amendment. Изменение 30. Допълнение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим. Начало на гласуването. We close the check. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32 за. Извинете, 31-во поправя се председателката за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за против, въздържали се. Нека да проверим изменение 34-то, начало на гласуването. I close the check. Край на гласуването, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 с устно изменение на Дита Харанзова. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате ли да проверим? Добре. Проверяваме изменение 37 с устното изменение начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 16. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41. 39. Поправя се председателката. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 40. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 42 се оттегля. Amendment 44. Изменение 44. Не, 43 гласуваме за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 45 за, против въздържали се, приемат се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме измененото проекто становище по електронен път, начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Становището се приема. Поздравления за докладчика. Okay, our guests here. In a few minutes, when our guests... След няколко минути, когато гостите ни влязат в залата, ще проведем публично изслушване по доклада по собствена инициатива за Европейското економическо пространство, включващо и Швейцария. In, in a few seconds we're getting started. След няколко секунди започваме публичното изслушване по доклада по собствена инициатива за Европейското економическо пространство, включващо и Швейцария. Докладчик е Андреас Шваб. И аз бих искала да започна, като приветствам с добре дошли нашите гости. Добре е дошъл на господин Роберто Балцарети, посланник на Швейцарската конфедерация към Европейския съюз, госпожа Бергдис Елес Дотир, посланник на Исландия към Европейския съюз, професор Криста Топлер, директор на програмата ЛЛМ в правния институт към университета в Лейден и госпожа Кристин Шрейбер, представител и директор по-скоро на Генерална дирекция Растеж на Европейската комисия. Нека да чуем уводни думи от страна на Йорн Дорман от ЕКАРЕ. Вие сте председател на делегацията, включваща Швейцария, Исландия, Норвегия и Европейското економическо пространство. Заповядайте. Først og fremmest vil jeg gerne sige øh, tak øh, for øh, IMCO for at holde den her offentlige høring om øh, EUS, Schweiz og, og hindringer for, for благодаря на вашата комисия за организирането на това изслушване във връзка с пълното прилагане на вътрешния пазар. Това е много важна тема. Всички ние имаме интерес от това вътрешния пазар да действа успешно. Това също е възможност да посочим нашите позиции, да обсъдим различни аспекти по един открит и конструктивен начин. До този а, момент а, пространството за сътрудничество е една солидна база, основа за а, засилване на нашите економически отношения да развиваме това сътрудничество. Законодателните мерки, които бяха осъществени, бяха извършени и сега става дума за прилагане, въвеждане на европейското законодателство. Някои от законодателните текстове е, все още не са доведени до успешен е, край е, и тези държави, които се намират в тази ситуация, все още не могат да извлекат всички ползи от общия пазар. все още няма хомогенни а, разпоредби в някои а, сфери, има и а, проблеми, които следва да бъдат разрешени. Държавите членки са приели един таван от 1% за прилагане е, на директивите. До този момент Исландия има най-голямо забавене, следвана от Норвегия и Лихтенштайн. Последните данни показват тази ситуация по отношение на Исландия, така че трябва да продължи това ангажирано партньорство в рамките на тези споразумения. Финансовите услуги са значително предизвикателство в рамките на европейското економическо пространство. А, дори а, да а, има решение, някои от проблемите все още сме далеч от постигане, постигане на крайната цел. Установена е добра воля в отделните държави, но все още това не е, е придобило задоволителни е, търговски измерения. Е, все още разпоредбите не са изцяло транспонирани. И ние подобряваме сътрудничеството си с Швейцария и нейното участие в вътрешния пазар. И Целта е да се прилагат успешно някои от разпоредбите, като се спазват рамките на договорите. Има предизвикателства, пред които сме изправени в момента има и положителни аспекти. И тук искам да посоча свободното движение на хора, стоки и капитали. То свободно движение играе възлова роля, води и до по-добри търговски отношения. Така че има установени е добри е, връзки делегацията на Европейския парламент с Норвегия и Исландия е, имаме добри отношения, подготвяме и среща с Швейцария. На тези срещи ще бъдат засегнати изключително важни въпроси от двустранното ни сътрудничество с интерес ще изслушам коментарите. Благодаря. Сега давам думата на Андрея Шваб, който е докладчик в нашата парламентарна комисия. Колеги Доман, ähm, много благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Дорфман. Аз съм докладчик, но освен това съм и част от делегацията с за връзки с Европейското економическо пространство, Швейцария и Норвегия. Нашата парламентарна комисия вече сме обсъждали проекто доклада неколкократно. Той се основава на казаното от полския колега Чарковски преди 5 години по същия този въпрос на това същото място. По друг начин, най-вероятно го е казал той но основното е същото. Не е важно само управлението на Европейското економическо пространство, както всъщност казваше комисар Барние на времето. Важното е да гарантираме изпълнението на тези стандарти които целят да способства за економическия ръст на всички държави членки на Евросъюза и на Европейското економическо пространство. Целта е, значи, тези норми да ги създадем заедно и заедно да ги внедрим в практиката. По този начин ще си гарантираме успеха. Останалото е гаранция за провал. И в този смисъл се стремим в течение на последните години да гарантираме тази еднозначност за всички ни на тези правила и норми, които изработваме. В Европейският съюз се стремим именно към това, към унифициране на критериите особено с съседните държави, с някои от които формираме европейското економическо пространство. На днешното изслушване би трябвало именно това да постигнем. Да видим къде са най-големите затруднения в взаимодействието ни с съседите, за да знаем с какъв марш, марш за маневриране а, разполагаме в крайна сметка в търсенето на изход. Е така, имаме какво да си предложим взаимно. Можем да предложим отново да се присъединят към нас на тези съседни държави, които на времето отказаха. В крайна сметка това са съседни държави, които ще останат такива и с които трябва да постигнем равновесие, за да няма различие в взаимоотношенията ни с партньорите. Радвам се с други думи, че отново работим по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Андреас и сега отново бих искала да поканя нашите гости да вземат думата. Най-напред ще чуем посланника на Швейцарската конфедерация към Европейския съюз, господин Роберто Балцарети. Merci beaucoup. Мадам президент, мадам и месиоле депуте. Благодаря много, госпожо председател, дами и господа депутати. Както а, подчертава а, доклада, който обсъждаме, а, трайни и интензивни са отношенията между Европейския съюз и Швейцария. Те почиват на споделянето на културни, културно наследство, общи е, езици, както и принципите на демокрация, върховенство на правото, права на човека. Тези общи принципи намират конкретен израз в отличното сътрудничество в сферата на външната политика, развитието. Освен това, Швейцария участва в изготвянето и прилагането на поредби, свързани с движението на хората в рамките на шенгенското пространство. И днес тези въпроси имат придобиват изключително значение с оглед на международния контекст. Отношенията между Швейцария и Европейския съюз почиват и на общи интереси, на първо място економическия просперитет. Това почива на многобройни от, търговски отношения, обмен на е, Швейцария четвърти партньор на Европейския съюз с над 1 милиард евро и над 4 милиарда полза на Европейския съюз през 2014 година. След САЩ това е втория партньор на Европейския съюз по отношение на експорта. 580 милиона в сферата на услугите е, на работен ден възлиза е, този търговски обмен е, между Швейцария и Европейския съюз. Това е и втория инвеститор в Европейския съюз, 430 милиарда през 2013 година. Освен това, ни е, е, втория е, партньор, в който инвестира Европейския съюз. Тези интензивни економически отношения намират израз и сред огромното количество гранични работници между Швейцария и съседните европейски страни. 10% от населението на Европейския съюз. Също така голями и броя на швейцарските граждани, които живеят и работят на територията на Европейския съюз. Тези отношения се уреждат от 120 двустранни споразумения. Те организират достъпа до пазарите, и сътрудничеството в различни сфери. Важно е да се подчертае тук, че достъпа на Швейцария до европейския пазар и обратното е по-специфично. Подходът, който сме избрали, двустранния и секторен, е доказал своята ползотворно действие. Нови е, споразумения за достъп до пазарите могат да се осъществят обаче само е, при приемане на рамково споразумение. И е, за това от 22 е, май 2014 година се водят преводо, е, преговори в е, тази посока за достъп на пазарите, така че да се уреждат и споровете и да се осигури тази рамка. Такова споразумение е значителна крачка напред и приощаване към съответната законодателна рамка така че да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар и да се отговори на необходимостта да се запази суверенитета на Швейцария. Ако не се гарантира този баланс, няма да има а, успехи подобно а, споразумение. И естествено е, че преговорите по такова споразумение отнемат а, известно време. Швейцария а, участва и преговори по нови споразумения в различни сфери, свързани с емисиите, въглеродните емисии, там където съществува добро сътрудничество. Това въжи и по отношение на финансовите услуги. Бяха установени първоначални контакти в тази сфера Водят се е, преговори по тези нови споразумения, които ще доведат до задълбочаване на е, е, връзките. Свободното движение на хора е също важно измерение. Цитирах и цифри в тази посока. През февруари 2014 година Швейцария взе е, решение е, за самостоятелно уреждане на въпросите, свързани с емиграцията. Този, е, това решение трябва да бъде разглеждано в значителното увеличаване на миграционните процеси. През 2002 година 830 хиляди приблизително са били емигрантите, сега са 3 милиона. Управлението, правителството на Швейцария предприе също така и други мерки, мандат за преговори с Европейския съюз. В момента се обсъжда проекто закон, според който ще се прилага, ще продължи да се прилага споразумението за свободно движение на хора. Е, през февруари тази година е, председателят на Европейската комисия и президента на Швейцария е, водиха разговори за развитие в тази посока. Що се отнася до достъпа до нашите пазари и споразумението за свободното движение на хора, нека да направя заключение няколко коментари бележки. Трябва да се обсъдят някои аспекти, свързани с свободното движение на хора, така че Швейцария да може да предприеме по-добри мерки за управление на миграционните процеси. И ние не можем да си позволим да не отделяме необходимото внимание на тези аспекти. Продължава да действа споразумението за свободно движение на хора и Швейцария изпълнява своите ангажименти по това споразумение. Трябва да се възприеме един дългосрочен подход и да не се ограничаваме само с въпросите свързани с свободното движение на хора. Не трябва да се смята тази сфера, да се разглежда тя изолирано, а напротив трябва да се обсъди стратегия включваща теми от общ интерес. Чрез споразумения, които да подобрят нашите връзки в много сектори. В противен случай трудно може да се обясни на швейцарските граждани на прилагането на тези мерки. Благодаря ви за вниманието и оставам на ваше разположение за отговор на въпроси. Благодаря за ясно изложената позиция на Швейцарската конфедерация и за вашата отвореност в тази сфера. Сега давам думата на следващия оратор. Ако може да се ограничите в рамките на 10 минути, господина Ерц Дотер. Е, Uh, благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на парламента, скъпи колеги, бих искала най-напред да благодаря на вашата комисия за поканата на трите държави от Европейската асоциация за свободна търговия. Исландия, Лихнещайн и Норвегия. Благодаря за това, че ни поканихте. Много договори бяха подписани в миналото, за да се улесни законодателния процес, тъй като това е изключително важно за растежа на, европейската на европейското економическо пространство. Преди да навляза в някои подробности, свързани с проекто доклада, бих искала да кажа, че ам, държавите от ЕИП и АСТ желаят да има добре действащо споразумение, което да осигури целостта на вътрешния пазар и в дългосрочен план. Споразумението изпълни основната си цел, а именно да се разшири единия пазар и да включи държавите от ЕАСТ, като приобщи всички е, държави, желащи да участват. По този начин се осигури равно третиране на гражданите и на бизнеса. Впечатляващо е, имайки предвид многобройните събития, които се случиха в Европа, най-вече в Европейския съюз през последните няколко десетилетия. Както е посочено в проекто доклада, разширение вътрешен пазар е основен елемент за растеж в Европейския съюз. Държавите от ЕАСАТА приветстват залегналото в проекто доклада и ще продължат да участват в и последващото развитие на вътрешния пазар. Както вече споменах, с жив интерес следим текущите преговори между Европейския съюз и САЩ за трансатлантическото споразумение. От наша гледна точка е изключително важно да се засили регулаторното сътрудничество между ЕСА и САЩ в резултат на а, трансатлантическото споразумение. Това споразумение може да се а, отрази на правилата във вътрешния пазар и следователно на държавите от ЕАСАТА. Изисква се от всички ни политическа ангажираност, за да може да се доразвие вътрешния пазар. В това отношение основният ключов елемент в проекто доклада е сътрудничеството в рамките на ЕАСАТА. Аз бих искала да кажа нещо във връзка с параграф 6 от проекто доклада, в който се говори именно за това намаляването на а, така наречената задънена улица от последните години е приоритет за държавите от ЕИП и АСАТА. За да се постигне а, целта, трябва да се възприемат нови вътрешни правила. И а, мисля, че добро начало поставихме миналия октомври. Правилата сега трябва да се прилагат от отделните държави от ЕИП и АСТ. Започваме да виждаме резултатите от положените усилия и е, очакваме да има намаляване на проблемите. Ритъма на напредъка се увеличи. 627 правни акта бяха включени в споразумението миналата година, което е ам, втората по размер цифра в глобален план. През първите 4 месеца от тази година се стигна до намаляването на много от висящите законодателни актове. Над 25% се намали застоя в сравнение с същия период от миналата година. Необходимо е обаче да се вземе предвид факта, че застоя е явна тенденция в споразумението с ЕИП АСАТА. Очакваме да бъде прият новия правен акт, но официалната процедура по приемането му Извинявам се, не говорих в микрофона до сега. Подготовката от наша страна започват много преди Европейския съюз да приеме съответния законодателен акт – затова ние но от друга страна, ние пък не можем да направим нищо преди да бъде прият официално законодателния акт в Европейския съюз. За това ам, ни се отразяват тежко на подготвителната работа всички изменения, внасени от парламента или съвета. Правната институционална рамка на споразумението ЕИП-ЕАСТ е по-различна от тази на европейските договори и понякога изисква адаптиране към правния текст, за да може той да бъде включен надлежно в споразумението. Объркани сме от доводите, изтъквани в точка 7 от проекто доклада, където се казва, че държавите от ЕИП АСТ непрекъснато изискват адаптиране към европейското законодателство. Ние не разполагаме с никаква информация или с никакви факти, които да подкрепят подобен довод бихме били благодарни, ако преосмислите този параграф. Важно е също така да се знае, че в повечето от случаите европейските законодателни актове са транспонирани без изменения. На следващо място, техническо адаптиране може да се окаже необходимо за приспособяването към вътрешния пазар. Това включва минимални технически изменения, които по същество не изменят ам, идеята на законодателния акт. Както казах, корекции понякога се налагат, като, например, тези политики, които излизат извън обхвата на споразумението с държавите от и ЕАСТ. Лисабонският договор направи по-трудна оценката за нас за това дали даден европейски законодателен акт попада в обхвата или не попада в обхвата на споразумението. Понякога имаме доста разногласия в това отношение. Държавите от ЕАСТ и от ЕС се стига до съгласие в по-голямата част от случаите. Понякога се налага и корена промяна, за да осигурим вписването на нашата правна система в тази на ЕС. Тогава трябва да бъдат предприяти необходимите действия, но те се правят в сътрудничество с държавите от ЕС. Необходимо е да се намери равновесие и да се намерят гъвкави решения, за да може да продължи да действа вътрешния пазар. Миналата година нашите а, политици стигнаха до политическо споразумение и сега трябва да се намери решение, за да имаме контрол върху европейското економическо пространство. Включването на третия енергиен пакет в споразумението с държавите от ЕАСАТА също е проблемен момент. Изключително важна е темата и тя интересува както държавите от ЕАСАТА, така и държавите от Европейския съюз. И третия пример е в областта на далеко съобщенията, където участието на държавите от ЕАСАТА Намесата в регулаторния орган е необходимо, за да може всички компании да се включат в високо интегрирания пазар. Да, има примери за законодателни актове, които а, са доста предизвикателни, но най-важното е, че ние а, последователно и успешно стигаме до приемливи за всички решения. Държавите от ЕИП ЕАЗАТ са убедени, че и за в бъдеще ние ще можем да играем важна роля заедно с Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, госпожо посланник. За нас беше изключително удоволствие да чуем, че вие също желаете да излезем от този застой. Сега да чуем госпожа Криста Тоблер, която е директор на програмата ЕЛЛМ в Европейският и Международен правен институт на университета в Лейден. Заповядайте. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Господин докладчик, уважаеми дами и господа евродепутати, позволете ми като университетски кадър най-напред да припомня, че вътрешният пазар е един вътрешен европейски проект. Продължаваме да го прилагаме, да довършваме неговото внедряване на практика. Но ако погледнем какво е неговото външно измерение, ще видим, че имаме още едно допълнително предизвикателство. Предизвикателство, което в крайна сметка е свързано Извинете, за момент ще прекъсна, защото съм подготвила презентация, не я виждам обаче на екраните. Дали да продължа без презентация? Е, продължавам с други думи. Ако се съсредоточим сега върху външното изменение, трябва да признаем, че има различни нива на разпростиране на нашите вътрешни правила към съседите. Те са различни помежду си и затова искам да подчертая, че разликата на прилагане на взаимоотношения с нашите съседи е в някои случаи значителна. Всичко е разписано в съответните членове на учредителните договори. Но тези четири свободи, които са заложени в учредителните договори, в по-голямата си част, а именно в три конкретни случая, се регулират от двустранни споразумения. Има много такива, които са организирани в законодателни пакети, т.е. трите свободи на движение са регулирани двустранно. Същият е случаят и с Турция, например. Виждаме, значи, че има много различни организации, които означава, че има различни трудности при тяхното изпълнение. Те се изпълняват и тълкуват по различен начин. Освен това, вече съществуващите разпоредби следва да бъдат актуализирани непрекъснато. Да не забравяме и успоредните затруднения, които възникват от техническото прилагане или от правното тълкуване в съответните държави членки на Евросъюза, както и правната интерпретация, ако се стигне до съдебно уреждане на конфликти. Забелязваме все пак желание, растящо желание от страна на държавите от ИЕП и ЕСП, тези конфликти да се разрешават от съответното съдилище на тези организации. Рамковата организация е различна в съответствие с споразуменията. Това се споменава в проекто резолюцията, която днес обсъждаме, тъй като там съществуват препратки и към институционната рамка, която в момента се договаря. Това по отношение на рамката, по отношение на съществото. Сега искам да подчертая още веднъж, че пълното изпълнение на пълните стандарти на е, единният пазар е невъзможно по причините, които току-що изброихме. Просто защото този вътрешен пазар не е пълноценно действащ. Има изключения спрямо някои от видовете свободи на движение. Моля ви да го вземете предвид и може и по-ясно да подчертаете, че ИЕП, e ИЕПС, e държавите и Швейцария се различават в този смисъл. Бих искала да предложа вътрешните контактите всъщност с Швейцария да бъдат винаги упоменавани изрично и като случай на изключение, за да може ясно да се разбере изключението прилагано за случая на емиграцията. Държавите членки имат право да контролират лично иммиграционните потоци и това влиза в пряк разрез с управлението на тези миграционни потоци, така както е разписано в настоящето споразумение. От правна гледна точка, реакциите на Европейския съюз спрямо резултатите от референдума, проведен в Швейцария, са предвидими. Мога ли обаче, ако позволите, да предложа промяна в този вид отношение, защото ако ще реагираме с санкции и враждебност, няма да подпомогнем процеса. Ето всъщност моята презентация, тя се появи на екрана. Появи се, но не се сменят диапозитивите, за съжаление. Моля ви да си дадете сметка, че съществуващите браншови споразумения не обхващат цялостното управление на вътрешния пазар. В проекторезолюцията, която днес обсъждаме, има текст, където пише, че споразумението за свободно движение на хора винаги е било изключител, винаги е било условие синекванон за двустранни взаимоотношения може да вземете предвид и текста от едно писмо на леди Аштън до, по този същият въпрос, където се споменават взаимоотношенията между е, Швейцария и Европейският съюз за, в областта на свободно движение на хора. От една страна имаме свободно движение на хора, от друга страна имаме миграционен поток и тези две понятия не се покриват. Има разлика, която се дължи на правни основания и се регулира от един вид механизми. Освен това, когато си взаимодействаме с Швейцария, този вид дебат малко се изкорестява и се използва от тези, които гласуваха за на референдума в желанието си да предпазят страната си от прекалено огро, големи миграционни потоци. Така че смятам, че това трябва да бъде заличено от текста на директивата и излишно нагнетява е, средата. Не само държавите, а и фирмите понякога упражняват преференциално отношение от гледна точка на националните приоритети. Това всъщност представлява нарушение на членовете на споразумение, като където именно това се упоменава. В заключение, ако погледнем глобално, ще видим, че имаме законова рамка за държавите от Европейското економическо пространство, но за случая с Швейцария нещата са още по-усложнени, ако трябва да си признаем. Разбира се, и проблемите са различни и самите те са много по-сложни. Затова смятам, че трябва ясно още самото заглавие на резолюцията да се направи разликата между пълното включване и частичното включване в случая с Швейцария в Европейския единен пазар. Няма защо да се подчертава излишно разликата между свободното движение на хора и миграционните потоци, както вече споменах. Благодаря. Very interesting. Благодаря, госпожо Тоблер, за изключително интересните ви съвети. Позволете накратко да кажа две неща. Трудно е тук в Европейския парламент да ни кажете да не обсъждаме едно или друго. Не така се случват нещата в Европа. На следващо място имаше голяма дискусия в Европейския съюз за иммиграцията и за свободното движение на хора хора, които идват от други държави членки и така нататък, подклаждат тази дискусия. Така че не може да кажем, в случая с Швейцария няма да има различие между граждани на Европейския съюз и тези, които са от трети държави. Именно това е сърцевината на дискусията и в Европейския съюз в момента. Извинявам се, това бяха просто два спонтанни коментара. Сега ще дам думата на госпожа Кристин Шрайбър сега, а, вие сте в ново амплуа, вие сте директор на дирекция за управление на вътрешния пазар от Генерална дирекция Растеж на Европейската комисия. Имате 10 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми дами и господа посланници. А, не желая да повтарям това, което вече бе казано. Благодаря на докладчик Андрея Шваб за доклада и за това, че благодарение на заключението от края на 2014 година ние получаваме един добър поглед за това, което се случва при нашите съседи, което е в сърцевината на вътрешния пазар. Да не забравяме заключението от декември 2014 година на съвета, където се говори за хомогенен и единен пазар с неевропейските държави. По този начин се поставя акцента върху две прилагателни, които казват какво точно му е специалното на това партньорство. Разширява се вътрешния пазар към държави извън Европейския съюз и второто прилагателно е хомогенен единен пазар. Тези два елемента са изключително важни ще се спра на тях преди да премина към ЕИП и АСТ. Когато говорим за разширен вътрешен пазар, и много добре направихте, че опоменахте и уточнихте споразумението с Швейцария, което действа е вече от 20 години. много пъти казваме, че това е най-близкото сътрудничество на Европейския съюз с трета държава. 3000 директиви, свързани с вътрешния пазар, се прилагат също и към държавите от ЕАСС, Исландия, Лихтенштайн и Норвегия. По този начин норвежки, исландски и лихтенштайнски компании могат да оперират в европейските държави при същите правила, които се прилагат и към европейските компании. Швейцария не е част от европейското економическо пространство, но тя участва във вътрешния пазар а, и тя го прави посредством около стотина двустранни споразумения. Когато говорим за разширен вътрешен пазар, неговото единство и хомогенност е от ключово значение – Както вече посочихте и вие, аз отговарям за управлението на вътрешния пазар. Когато говорим за управление, имаме за цел да разгърнем целият потенциал на потребителите, на бизнеса, на гражданите в Европейския съюз посредством доброто управление на бизнеса. Насочваме усилията си към разработването на ефективна политика, свързана с конкретни правила в единния пазар. Не желаем да започваме процедури по нарушение срещу държавите членки, които не са транспонирали законодателството в областта на вътрешния пазар. С удоволствие отбелязваме, че тези случаи на нарушаване са все по-редки през последните години. По този начин ние спращаме ясно послание, че правилата са еднакви за всички. От само себе си се разбира, че влагаме много усилия, за да избегнем започването на подобни дела за нарушения Поддържаме тесен диалог с държавите членки, осигуряваме им насоки по конкретни законодателни актове, доста обсъждаме прилагането на директивата за услугите. Например, това се прави в рамките на различни работни групи, които се занимават и с сложното законодателство в областта на обществените поръчки. Имаме и цяла мрежа от инструменти, които имат за цел да гарантират осведомеността на европейските граждани по отношение на техните права. Всячески се опитваме да избегнем, както казах, дела за нарушаване на законодателство. Всички държави от Европейското економическо пространство взимат дейно участие в това отношение. Нека да напомня, Солвит, например, е изключително важен процес. По него също се опитваме да избегнем много дела. Вашата комисия винаги е проявявала интерес към показателите за вътрешния пазар и през последните години тези показатели се превърнаха във важен инструмент за измерване на степента на транспониране. Не смятам, е, че е необходимо да навлизам в дълбочина за това защо хомогения единен пазар е толкова важен. Важен е, защото в него имаме единни правила и взаимно доверие. Всички страни от Европейското економическо пространство през последните години поеха ангажимента да прилагат законодателството в областта на вътрешния пазар. Необходимо е да имаме единно ниво на прилагане и за това бе създад... бяха създадени съответните институции за надзор. Както вече чухме, Нещата вървят добре в много отношения, но винаги има поле за подобрение. В рамките на показателите излезе и един дефицит. Много законодателни актове, които не са транспонирани в националното законодателство, всъщност не са транспонирани, защото държавите не са нотифицирали на време. Същото се отнася и за държавите от ЕАСТ. Доколкото знаем, през април за тези държави недостатъчното транспониране беше 2%, а нашата цел беше 1%. Тенденцията в държавите членки, за съжаление, отива в обратната посока, където недостатъчното транспониране достига 0,5%, а целта ни беше 1% една единствена държава има транспониране от 1,4%, което е над търсената цел. Много законодателни актове са в момент на обсъждане в рамките на споразумението с страните от ЕАСТ. Има много конституционни проблеми, но просто исках да посоча тази тенденция, която трябва да следим отблизо. Няколко думи и за Андора, Монако и Сан Марино, държави с малка територия. Знаете, че започнахме преговори за споразумение за асоцииране. В момента сме на първия етап от преговорите, но що се отнася до достъпа до пазара. За нас е ясно, че споразумението трябва да включи съответните разпоредби за създаването на конкретни институции, които да прилагат и да разглеждат европейското законодателство. Трябва да има и съответния механизъм, който да осигурява независимост на техните съдебни системи. В крайна сметка, когато вътрешния пазар обхване и тези държави, ще трябва да се създадат и предпазни мерки, които да осигурят необходимата правна сигурност. Затова позволете ми да приключа а, с Швейцария. А, която е темата и на днешното изслушване. Съвсем не е лесно да се направи адаптирането от февруари миналата година. Доста неща проблемни имаше по отношение на Швейцария. Много държави отказаха свободен достъп до пазара – Европейската комисия, съвета и доколкото виждам от доклада на Андрея Шваб и позицията на Европейския парламент е неизменна. Всички имаме взаимен интерес да засилим допълнително а, нашите отношения. Швейцария участва във вътрешния пазар, но, и това е много важно, общи права означава също така и обща отговорност. Трябва да бъдат спазвани някои принципи на вътрешния пазар, които не подлежат на предоговаряне. Всички ние гледаме футбол и ми се иска да дам един пример от футбола. Не можем да кажем, и искаме да играем в Шампионската лига с Европа, но да не спазваме правилата и да имаме, ако може, 12 играчи вместо 11. Не това са правилата на играта. Същото се отнася и за правилата на вътрешния пазар ще продължим да се придържаме към залегналите в заключенията на съвета от 2008, 2010 и 2014 година във връзка с достъпа на вътрешния пазар. Такъв достъп може да има само ако се постигне въпросното институционално споразумение. Това споразумение е необходимо, за да може да се постигне правна сигурност и хомогенен единен пазар. наистина надяваме се, че преговорите ще бъдат овенчани с успех. И накрая свободното движение на хора. Това е основополагащ принцип на вътрешния пазар. Както вече казах, той има положителен ефект не само върху европейската економика, но и върху швейцарската економика и финанси. Както и вие самата казахте, това е основен принцип, който не може да бъде поставен под въпрос, защото се подкопава вътрешния пазар за повечето европейски граждани свободното движение на хора е едно от най-големите постижения на Европейския съюз и това е една от основите ни в двустранните отношения с Швейцария и сега този момент се превърна в проблемен. Уважаваме пряката демокрация в Швейцария, но Швейцария не може да пренебрегва международните си задължения. Затова неколкократно миналата година Европейската комисия на най-високо равнище даде да се разбере, че няма да има компромис с основния принцип за свободно движение на хора. Няма да се договарят никакви квоти в това отношение. В заключение. Целта беше да се определят пречките за пълното прилагане на вътрешния пазар заедно с държавите от ЕАСАТА пълното прилагане на законодателството трябва да стане реалност. Това става посредством споразумението с държавите от ЕАСТ. В основни линии процесът върви добре, но може да претърпи подобрение. Частично участват трите държави от ЕАСТ във вътрешния пазар. Има над 100 секторни споразумения, но те не обхващат всички области – услугите, например, не са обект на споразумението. Споразумението за свободно движение на хора дава възможност за свободно движение, но за ограничен период от време. В много, в много а, области заради статичното измерение на споразуменията, Швейцария не винаги може да ги прехвърли към определени други сектори. Необходимо е в случай на различно тълкуване на споразуменията да намерим и ам, някакъв компетентен орган, който да има последната дума. Наистина, разширение единен пазар трябва да бъде хомогенен, за да, бъ... за да има смисъл. Благодаря. Благодаря за това, че така ясно определихте позицията на Европейския съюз в този казус. И така, започваме с изказвания от страна на колегите. Имат възможност да дадат въпроси, да направят коментари. Госпожа Анна Сандър, тя е докладчик в, по това становище в Комисията по трудова заедност. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази покана във вашата комисия. Поздравявам ви за работата, извършена от вашия докладчик, с който имам тясен контакт. Аз съм докладчик в Комисията по заетост и социално дело, докладчик по становище за Комисия ИМКО по тази тема. И тази сутрин със удоволствие представих становището си в Комисията по заетост становище, което се опира на тези наблюдения, прави предложения, насочени към заетостта и е, свободното движение на хора. В моето становище, е, ще бъда кратка, ударението пада върху три аспекта. Първият Подчертава необходимостта да се продаят всички прегради пред мобилността и трансгранична по отношение на Швейцария и Европейското економическо пространство. Също така насърчава държавите от това пространство и Швейцария да засилят усилията си е, за спазването на е, действащото законодателство е, по отношение на вътрешния пазар и призовава Швейцария да прилага ефективно директивата за признаване на професионалните квалификации. Последният аспект който аспект беше най-оживено дискутиран тази сутрин с моите колеги резултатите от е, референдума в Швейцария. В моето становище е, се припомня е, необходимостта да се зачете мнението на, народа на Швейцария. А взаимоотношенията между Европейския съюз и Швейцария, които имат много стара история и са много силни връзки, е, трябва да се спазва, то да се спазва и е, основния принцип на свободно движение на хора. Подчертавам по-специално някои аспекти, ратифицирането на протокола е, за включването на Харватия. Насърчавам също така Швейцария да спази необходимите условия за включването и участието и в програмата Еразъм настояваме е, и е, за това да се приемат е, привилегировано работниците и предприятията на Европейския съюз. Дискусията, която се проведе, наблегна върху това да се спазва най-вече принципът свобода движение на работниците. Над 280 хиляди са гражданите на Европейския съюз, които работят в Швейцария, граничните работници. Моля да ми извините, госпожо председател, че няма да присъствам по-нататък на дискусията. Благодаря. А на сега давам думата на госпожа Грапини докладчик Сянка. Самоочуме, домна и директор. Много благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на Кристин Шрейбер за нейната презентация. Много ясно ни обясни каква е позицията на комисията. Ние споделяме тази линия. Благодаря и на господин коми... господин посланника. Той ни цитира много интересни примери които обещават и всъщност иллюстрират за това как се подобряват нашите взаимоотношения и как вървят към е, пълно прилагане на правилата, които сме установили помежду си. Не само Европейския съюз, а и самата Швейцария ще се облагодетелства от това инвеститори, предприемачи. Те са вложили милиони в е, Швейцария. Хората обаче са нещо съвсем различно и техните проблеми не са инвестиционни, а визови. Аз е, знам как, например, моите швейцарски партньори лесно могат да дойдат е, на разговори с мен в Румъния, но аз не мога да отида при тях. Е, госпожо е, професор, вие наистина сте академичен кадър, но малко се изненадах от това, което е, казахте и казахте, че в Швейцария не винаги е ясно разбрана причината за нашите взаимоотношения. Значи, щом нещо не се обяснява добре, то може да се обясни по-добре по повод на ограниченията, които де-факто те гласуваха спрямо нас човек не може да участва в а, а, така наречената програма на Европейския съюз за швейцарското сирене, дали да го ядем или не, ако не разбира в какво се изразява общата картина и не бъде склонен на компромиси. Това е позицията на Европейската комисия. Както чухме, ние не можем и няма да се откажем от правото на нашите граждани на свободно движение. Има, разбира се, 100 двустранни споразумения, подписани между наши две страни. Надявам се, че ще стигнем и до общо такова. Благодаря. Съвсем накратко. Благодаря на докладчика. Благодаря за това предложение. Благодаря, разбира се, и на изказалите се днес оратори. както и на Мария, докладчик Сянка. Да, понякога има деликатни ситуации по границите. 68 000 души всеки ден отиват на работа в Швейцария, от Италия. Разбира се, че трябва да се спазва и суверената воля на един народ. А, ние, държави членки, страни по един договор, спазваме неговите разпоредби. И работим за това да се спазват ангажиментите, поети от всяка една от държавите членки. И подобен подход трябва да се спази по отношение на Швейцария. Има един елемент доклада на Шваб, именно, че през последните години се забелязва забавяне на транспонирането и всъщност ние отстъпваме вместо да напредваме в тази сфера. А, там, където не можем да а, отстъпваме, е, една от тези е, сфери е свободното движение на е, хора. И ясно е, че търговските отношения, които искаме да развиваме с партньорите си, и то с един така традиционен партньор, какъвто е Швейцария, е, заобиколена от държави членки на Европейския съюз, очевидно е, че този въпрос е неизбежен. Е, така че се обръщам към е, представителите на комисията. Този въпрос бил ли е предмет на действителни преговори в свободното движение на хора? Както каза председателката и господин Шваб в доклада си, тази е, сфера няма как да отстъпим. Благодаря ви преди да дам думата на нашите гости, за да отговорят. Да чуем Андреас. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да задам въпрос на всичките ни гости един въпрос. Ähm, Първо ще се обърна към госпожа Тоблер, която преди 5 години дойде сред нас като специалист, много ни помогна тогава. И показаното от вас, госпожо, искам да отбележа следното. Ако възприемем вашата логика, логиката, която подчертахте вие, свободното движение не трябва да намира своите оправдания в вътрешния пазар, а в споразуменията за свободно движение. Казахте, че в първото двустранно споразумение от 1989 година свободното движение е много важен елемент за Европейския съюз това би поставило под въпрос това свободно движение. Това изискване политически характер ли има? Прилага ли се в Швейцария? А, сега се обръщам и към господин посланника на Швейцария. отново във връзка с свободното движение и а, милиони 300 хиляди са граничните работници в Швейцария. Това е значителен принос. И ако а, чуженци не намерят работа в Швейцария трябва да е напуснат, а, 4 милиона са намерили своето място в е, е, швейцар... економиката на Швейцария, имат право да останат там на работа. Е, не говоря тук за бежанци, разбира се, говоря само за работници. И този проблем европейски ли или е по-скоро свързан с пазара на труда в Швейцария? А към госпожа Шайбер се обръщам. Е, може е, по е, свободното движение, да се проведат преговорите, има ли готовност за това? И към Исландия също имам въпрос към представителя на Исландия. По отношение на забавенето имам въпрос. Започваме сега с отговорите. Господин Посланник, имате думата. Ще продължа на френски, ако ми позволите. Е, в отговор на изказалите се депутати. Първо искам да ви кажа, че гласуването на народа не може да бъде сметнат като проблем. Това никога не е проблем. Това е демократично изразяване на волята на народа. Във всички държави на Европейския съюз, за щастие, от десетилетия народа изразява по този начин своята воля. Това е така и в Швейцария. Гласуването изразява нещо, случая за. Става дума за свободното движение на хората. Това е дискусия и в много от държавите, членки на Европейския съюз. Вие припомнихте това, госпожо председател. Има проблеми във връзка с основните принципи, защото могат да бъдат поставени под въпрос някои от тях и да не се осъществи вътрешния пазар, но подобен подход не е правилния трябва да изчакаме, да чуем гласа на хората, да отговорим на техните очаквания, като спазваме основни принципи. И именно това се стремим да направим днес в Швейцария с проекто е, закон, е, който е, спазва и двете задължения прилагането на конституционните разпоредби и зачитането на ангажиментите, които сме поели спрямо Европейския съюз. Това е малко като квадратурата на кръга, но ако и двете страни продължават да твърдят, че тези, тези принципи не могат да бъдат накърнени по никакъв начин, и принципите в договора с функциониране на Европейския съюз, няма да излезем от тази ситуация. В Швейцария никой не поставя под въпрос принципа за свободно движение на хора. Търсим просто начин да се управляват а, миграционните а, потоци. Дали ще успеем или не, това се обсъжда в момента. А, за щастие това се обсъжда и в Брюксел. Е, въпреки че цяла година Европейската комисия абсолютно отказваше да се води дискусия по този въпрос. А сега Европейската комисия, заедно с компетентните инстанции, е взела решение да се обсъди този въпрос. По отношение на визите, няма такова изискване за европейските граждани, абсолютно никак такива мерки няма а, тъй като ние сме част от шенгенското пространство, това, което е решено а, по рамки, в рамките на Шенген, а, се прилага в Швейцария. По вътрешния пазар много неща се казаха и а, с удоволствие установявам, че всички са съгласни с това, че Швейцария не участва пълноценно на вътрешния пазар. А от философска гледна точка очевидно е, че Швейцария по никакъв начин не взима решения а, по правилата, действащи в Европейския съюз, прилага някой от тях. Има смесен комитет, действат споразуменията, търговския обмен е добър, в изследователската сфера също така нещата действат добре този клуб би следвало да се съгласи, че не членовете му прилагат малко по-особени мерки. Трябва да се постигне ново споразумение, да се опрем на нова основа и има трети страни, и други, които биха приели компетентността на Европейския съд. Това се мъчим да направим бъдещите споразумения да могат хомогенно да прилагат това право и да приемем решенията на Европейския съд. Това сме осъществили, но даже при такава ситуация Швейцария няма да участва в изготвянето на европейското законодателство. Тя не взима решения. Това е важно и трябва да се подчертае. Е, сега, по въпросът на господин Шваб, доказателство за това, че не участва пълноценно Швейцария на вътрешния пазар, по свободното движение на работниците, трябва да се координира социалното осигуряване, и признаването на квалификациите. Така че лица, дори не по силата на трудов договор, да могат да пребивават на територията на Швейцария, само лицата, които имат трудов договор, могат да пребивават на територията на Швейцария. Това е ситуацията у нас сега. 3 милиона плюс 300 хиляди гранични работници. Всичко това значително допринася за економическия растеж, но те не идват да работят в Швейцария, защото има безработица в Италия, Франция или Германия, или защото условията, които предоставя Швейцария, са по-добри на пазара на труда така че нещата са взаимни и тук това е добре и за едната и за другата економика. Така че, господин Шваб, ние се ползваме от европейската работна ръка, но тя също се ползва от нашия швейцарски пазар, трудов пазар, който процъфтява. Благодаря, господин посланник. Да, всъщност общите ни неща са повече от разногласията. А сега давам думата на представителя на Исландия, посланника на Исландия. Thank you, Chair. Um, if I understood... Благодаря. Ако разбрах добре, всъщност дебата започвам именно с благодарност за това, че е, докладчика си е записал моите тежнения от страна на трите държави от ИЕП и е ПСТ. Е Понякога се замисляме повече за економическата страна на нещата, без да се сещаме в крайна сметка, че всичко е въпрос на политика. Разбира се, не съм толкова наивна и да смятам, че днес ще вземем крайното решение, но наистина признавам, че тези срещи са плодотворни и ни дават възможност да се разберем взаимно по-добре. Искам отново от наша страна да потвърдя, че ние сме твърдо ангажирани с желанието да разрешим проблемите, които тук се очертаха. Благодаря. Професор Тоблер, заповядайте. All, issue... Благодаря, госпожо председател. Първо, изключително важен въпрос повдигнахте и то е залегнал в споразумението за свободно движение на хора. Благодаря и на няколкото въпроса на господин Шваб. Да, Швейцария е правно вързана с тези договори и а, трябва да спазва и основния принцип в тях. Дали обаче гражданите на Швейцария изцяло са разбрали принципа на равенство, не зная. Това, което мога да кажа е, че референдума от преди една година постави под въпрос няколко неща. И сега правителството ще трябва да спази своя политически ангажимент, като се справи с тази сложна ситуация. Както казах и в предишното си изказване, не се поставя под въпрос принципа на свободно движение на хора. Просто искахме да подчертаем, че когато се обсъжда темата, трябва да се взема предвид и контекста на двустранни споразумения. Този принцип е по-различен от този, който имате в Европейския съюз. А, аз съм а, университетски преподавател и мога да видя тази разлика. Бих искал да ви напомня, че Съда на Европейския съюз също неколкократно е направил разграничение между двете правни системи. И отново на въпроса на господин Шваб за това дали ще ни помогне, ако утвърдим споразумението за свободно движение на хора като първо, мога да кажа следното. Това е едно от многото споразумение от 99-та година на сам, и може да последват и много допълнителни споразумения. Нека да се придържаме към задълженията, които са залегнали в споразумението. И нека да поставим това споразумение в по-широк контекст. Широк контекст, който е секторен и включва и целият вътрешен пазар. На следващо място. Аз, както казах, работя в академична среда, не извършвам научна дейност за това как действа пазара, но преди една година си спомням, че на един форум един участник, противник на правителството, заяви, че ние вече използваме зададената дадената преференция. И аз казах, да, разбира се, че я използваме. Мисля, че това се случва и в Европейския съюз в рамките на вътрешния пазар, но аз не мога да се спра в по-големи подробности на темата. Благодаря. Сега да чуем представителката на Европейската комисия. Само накратко един отговор. Да, очевидно е, че гласуването на народа не е проблем, но може да повдигне проблеми. Това е което исках да подчертая. Ich habe hier gesprochen als Direktorin für по, в отговор на въпроса на господин Шваб, аз тук се произнесох като директор на дирекция свързана с управлението на единния пазар и изложих становището на Европейската комисия, поне до момента, що се отнася сега за бъдещето. Честно казано, единственото, което мога да кажа твърдо е, че се основавам на миналия опит и е, изключвам възможността да преговаряме за квоти, защото ако стигнем до обсъждане на квоти, тогава наистина слагаме под една голяма питанка принципа за свободното движение на хора. Можем да зададем този въпрос на господин Юнкер. Може би той ще може да ни осветли по него като крайна инстанция. Е, смятам, разбира се, най-напред, че не бива да се отказваме от основните си принципи, защото това е заплаха за вътрешния пазар. Крайна сметка, е, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много и на експертите. Много беше е, полезно размяна на мнения и ще се постараем да изготвим добър доклад, отчитайки мненията, които бяха изказани тук и от Европейската асоциация за свободна търговия. Има споразумение с Швейцария и държавите от ЕАСТ, които, което споразумение не е от голямо економическо значение, но ние не трябва да забравяме това, което ни обединява това, за което сътрудничим и е, за това трябва да разрешим все още разрешените проблеми, да търсим решение, което да удовлетвори всички. Европейския парламент ще направи всичко възможно за това и се надявам, че моят доклад ще бъде принос в тази посока. With, uh, сега дават думата за заключителни бележки на е, завеждащия делегацията. Благодаря. Установяваме, че отношенията между Европейския е, съюз и Швейцария са се развили от е, споразумението от 1989 година и а, споразуменията и с а, другите държави също и нашите економики са тясно а, обвързани. Установяваме и участието на нашите партньори на вътрешния пазар. А, това са и предизвикателства и възможности. Отбелязал съм, а, ня... отбелязах някои от тях в уводните си думи, а, бяха и цитирани по време на дискусията. А, Гласуването през февруари също беше споменат този референдум в Швейцария. И сега ще търсим разумно решение. А до тогава партньорите трябва да изпълняват своите ангажименти, поети по силата на действащите споразумения. И се надявам, че ще постигнем тази цел. Благодаря ви за тази дискусия. Thank you, John. I would just like finish by thank Благодаря ви и аз бих искала да приключа с благодарности към всички за оживената дискусия, която всъщност ни сближи. Благодаря на посланника на Швейцарската конфедерация за това, че ни напомни колко близки партньори сме в економическо отношение и по отношение на сигурността. Вие имате добрата воля да намерим нови институционални решения. Бих искала ясно да заявя, че от гледна точка на Европейския парламент е явно, че ние трябва да спазим желанието на хората от Швейцария, мнението, което те изразиха чрез референдума. Ние ще трябва да помислим за последствията от този референдум заедно, но ще трябва да вземем предвид взаимния ни интерес – благодаря също така на посланника за това, което прави за това, което правят всички държави за, в на вътрешния пазар. Важно е това, което ни напомнихте, правната сигурност и така нататък. Благодаря и на комисията за всичко, което прави във връзка с проверката на прилагането на законодателството. Благодаря, разбира се, и на професора за това, че ни върна към действителността. В крайна сметка ние всички имаме единно предизвикателство в Европейския съюз и в ЕАСът. Ние не трябва да следваме популистите, трябва да изграждаме общественото мнение и трябва да споделяме опит по отношение на ползите от свободното движение на хората. Свободното движение на хората и иммиграцията дават много на нашите общества, но това е предизвикателство, за това заедно трябва да продължим напред и смятам, че в лицето на Андреас ще може да се справим добре с премахването на пречките. Нека ви напомня и графика. Крайен срок за внасяне на изменения 12 е май, след което ще гласуваме на 16 юли в нашата комисия. Благодаря ви. С това слагам край на изслушването. Next meeting, of... Следващото заседание е на 4 юни, 9 часа. Довиждане.